дневния ред, което е предложение за революция по случая Авгени Жовтис. Има думата първата ораторка госпожа Халтала за две минути. Е, Господин председател, аз бих искала да се изкажа по предишната дискусия. Аз съм председател на подкомисията по човешките права и на изпратих писмо до бюрото на парламента. В това писмо поисках да изтеглям напред тази дискусия, така че и съвета, и парламента да могат да участват колкото се може по-представително в тази дискусия, защото престижът на парламента винаги намалява, защото има толкова малко хора на тези дебати. Казахстан е важна държава в Централна Азия Следващата година той ще поеме председателството на ОСЕ. Затова е много важно да осигурим това, че престъпленията се наказват по надлежен начин в една страна, която ще поеме толкова важна задача следващата година. Затова трябва да обръщаме специално внимание на случая с Евгений Жовтис. Той е бил осъден за непредомишлено убийство и е бил осъден на 4 години лишаване от свобода, след като с колата си е блъснал пешеходец. Трябва да отчетем факта, че в ОССЕ са били поставени въпроси за това, дали принципът на надлежен процес не е бил нарушен в Казахстан. Този принцип е закрепен и в Конституцията на Казахстан. Трябва задълбочено да обсъдим този въпрос с съвета и с комисията, за да могат те да настояват за провеждането на справедлив процес. Господин председател, Европейският парламент може да изрази своето мнение за това как държавите в Централна Азия следва да укрепват принципа на върховенството на закона. И това е точно един от тези случаи. Благодаря, господин Палецкис. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, ние си сътрудничим с ОССЕ, но Казахстан е твърде далеч от международните стандарти. Тази страна не спазва препоръките на ОССО. Наблюдават се нарушения и по този начин се изказват съмнения дали тази страна наистина спазва човешките права. Върховенството на закона, свободата на медиите и други принципи не се спазват. Случат с Евгений Жовтис, както и с Сергей Дованов и други защитници на човешките права, показват, че трябва да настояваме Казахстан да спазва международните конвенции, както и собственото си законодателство. Трябва да настояваме съдебните решения да са безпристрастни, а защитници на човешките права да не бъдат преследвани. Настояваме съвета да постави този въпрос по време на следващото заседание на диалога с Казахстан по човешките права. Това заседание ще състои през октомври. Молим комисията да помогне на Казахстан при подготовката му към поемане на председателската позиция на ОССЕ. Благодаря ви. Господин председател, първо искам да изразя съчувствието си а, за жертвите на а, за съжаление, там един човек загуби живота си. Същевременно, разрешете ми да изразя загри... загрижеността си относно сегашната ситуация на господин Жовтис – всеки, който извърши нарушение, трябва да приеме, че е, към него ще бъдат приложени наказателни санкции без дискриминация. Господин Жовти знае това по-добре от всеки друг. Също времено обаче искаме да сме сигурни, че казахстанските власти няма да използват тази нещастна ситуация, да накажат господин Жовти за нещо друго, освен автомобилната злополука. Той не би трябвало да бъде наказан за правозащитните си дейности и за това, че е един критичен глас за дейността на казахското правителство. Следователно е много важно казахстанските съдебни власти да се борят незабавно за прозрачност и правов ред за пълно разследване на обстоятелствата на инцидента, да се преразгледа присъдата на Евгений Жовтис. Благодаря. Елизабет Егле за две минути. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, дами и господа. Позволете ми първо да кажа, че нашата група беше доста изненадана от съдебната оценка на, този, на тази злополука изведнъж е, за начина по който това изведнъж се превърна в правозащитен проблем. Това беше присъда а, а, а, обикновенно ние не поставяме под въпрос а, присъди, постановени от независим съд, освен ако това не е някаква, някакъв съдебен фарс ние знаем, че една независима съдебна система е изключително важна за всякакъв демократичен ред. Именно за това трябва да, а, про, да, да вземем предвид а, това, което се извършва. Но все пак трябва да отчитаме, че а, един човек е загубил живота си си в е самия факт, че Евгений Жотис е известен правозащитник. Той е привлякал вниманието си, може би именно поради това ние привличаме вниманието към това дело. Е НП отчита напредъка към демокрацията, постигнат от Казахстан и към правовия ред. Искаме да насърчим Казахстан да а, върви решително по този път. Що се отнася до конкретните обстоятелства, ние апелираме на властите в Казахстан да предоставят колкото е възможно повече информация на обществеността, да изложат своите становища и да гарантират справедлив процес на господин Евгений Жотис, е, Жовтис, естествено е, с възможност за преразгледане. Да, благодаря. Господин Стивенсън. Благодаря. Съгласен съм с госпожа Ягле. Аз съм абсолютно потресен от това, че ние тук пред целия парламент в Страсбург имаме дебат по неотложна процедура за една автомобилна катастрофа в Казахстан. Разбира се, човек е загинал. Това е трагично. И това, че водачът на моторно превозното средство е бил защитник на човешките права и бил изпратен в затвор, при това в затвор с леко хранителен режим. Нещо, което резолюцията нарича лагер. Опасявам се, господин председател, опасявам се, че повдигането на подобни въпроси точно тук наистина срива репутацията на парламента. Ние се стремим да работим сериозно в сферата на човешките права, обаче тази дейност се обесмисля, когато започваме да говорим за пътно-транспортни происшествия. Когато говорим за неща, които обсъждаме сега, дали ние наистина искаме да внушим, че идеята а, че някой е бил осъден твърде сурово за това, че е убил човек, макар и непредумишлено. Смятам, че подобни изяви са насочени към това да се намали, да се подкопае репутация на страна преди тя да поеме председателството на ОССЕ. Надявам се, че парламента ще отхвърли тази резолюция и ще подкрепи предлаганите изменения. Господин Войчовски, една минута. Благодаря, господин председател. Имам подобни съмнения, както и господин Стивенсон. Казахстан е важна страна. Тази страна се стреми към демокрация. Да, тази страна не е образец на демократични свободи – но аз добре познавам тази страна и мога да кажа, че ситуацията в Казахстан е значително по-добра, отколкото в много други съседни на Казахстан страни. За щастие, там няма и проблеми такива, каквито има в Русия, каквито току-що обсъдихме. Съгласен съм с господин Стивенсън. Парламентът не трябва винаги да придава значимост на един съдебен процес, съдебно дело. Може би трябва да се поиска по-добро разследване, но със сигурност не трябва да приемаме подобна резолюция, защото по този начин Европейския парламент ще обесцени своето становище, ако започнем да се занимаваме с въпроси, които не оправдават нашето внимание и сили. Сега минаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Рита Корхола, една минута. Казахстанила on tärkeä turvallisuuspoliittinen ja taloudellinen. Благодаря. Казахстан играе много важна роля от гледна точка на сигурността, економиката, тя има а, едно все по-голямо сътрудничество с Европейския съюз. Те са обещали да подобрят правозащитната ситуация в страната. Независимо от това международно внимание, контрола на върху медиите е затегнат. Чухме също така за произвол а, срещу правозащитници, това повдига въпроси и наистина е в интерес на самата страна да се разследват внимателно и тези дела. Благодаря. Господин Посъл, благодаря господин председател. Искам да кажа, че много се радвам, че Хайди Хаутала отново е сред нас. Тя отсъстваше няколко години. Председателството на съвета на Чехия и Германия бяха тук в четвъртък и аз не мисля, че трябва да от отклоняваме подобни дебати, трябва да присъстваме на такива обсъждания, а не да отлагаме нещата. Това беше първото, което исках да кажа. Второ, това е едно много трудно дело. Правителството на Казахстан не може да събуди нашето доверие тогава, когато става въпрос за а, в ред. Именно за това ние подкрепяме резолюцията, за да сме сигурни, че има пълно и задълбочено проучване и че нищо не е скрито. Благодаря. Приключиха спонтанните изказвания. Ще дам думата на комисар Кунева. Благодаря, господин председател. Европейската комисия с загриженост отбеляза съобщението за процедурните нарушения по време на съдебния процес, в който господин Евгений Жовти беше осъден за непредумишлено убийство. Както вие знаете, казахските власти отхвърлиха обвиненията, че процесът срещу господин Жовтис е бил политически мотивиран. Европейската комисия изцяло подкрепя изявлението на председателството на Европейския съюз за това, че е необходимо ново разследване предвид сериозните нарушения в разследването и в съдебния процес. Ние призоваваме Казахстан, особено като бъдещ председател на ОССЕ, изцяло да зачита международните правни норми и международното право. Комисията ще продължи да следи внимателно развитието на събитията. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо комисар. И така, следващата точка от дневния ред е свързана с Сирия и случая с Муханат Ал-Хасани. Моля да представите Франциска Катарина Брантнер има думата за две минути за представяне на случая.